Dear uh, colleagues. Уважаеми колеги, добре дошли на това съвместно заседание. Председателят на ЕКОН Гуалтиери ще бъде тук във втората половина на заседанието ни. Днес имаме не един, не двама, а трима комисари, заместни председателят Домбровскис и комисарите Московиси и Тайсън. Това е економически диалог за годишния обхо... а, извинете, обзор на растежа и механизма за предупреждение. Uh, uh, uh, Това събитие е част от рамката за отчетност, залегнала в шесто пакета. Този обзор е първата стъпка в този цикъл. Тя е предвидена диалог между Европейската комисия и парламента в неговите компетентни комисии, за да се проведе такъв економически диалог. Така всички имате възможност да обсъдите годишния обзор на растежа, отчета за заетостта, да говорите с комисията и да потърсите отговорност на комисията там, където това е нужно. Ще дам думата първо на комисарите. Те ще говорят един след друг в рамките на 20 минути. И след това ще имаме по два кръга оратори. Във втората част председател ще бъде госпожа Улфскок. Отново ще има три кръга оратори. И сега давам думата на заместник-председателя на комисията Домбровски за встъпителните му думи. Председателю, уважаеми депутати, за мен е удоволствие, че мога да представя есенния пакет, който стартира Европейския семестър 2017 година. Този документ е, идва на фона на економическо възстановяване – БВП на Европейски съюз се повиши и е по-високо този е, преди кризата. Всички държави членки се очаква да е, растат. Растежът е, създава работни места, продължава да пада безработицата и продължава да се увеличава частните потребления. Съотношението за длъжнялост БВП продължава да спада и ще спада през следващите две години. Това са положителни тенденции до известна степен, но има и много несигурности около тях. Политическа несигурност, бавен световен растеж, слаба световна търговия. Това пречи на възможностите за растеж и има много социални и економически предизвикателства, записани в съвместния доклад за заетостта. Най-вече младежката безработица е сред тях, растежът продължава да е нисък, както и разликите в доходите публичната задлъжнялост и частната задлъжнялост е висока. В финансовия сектор има все още доста необслужвани кредити. Те пречат на растежа. Общото заключение на нашия анализ е да че трябва да се положат двойно повече усилия в триъгълника насърчаване на инвестиции, структурни реформи и отговорни фискални политики ще се съсредоточа върху социалната справедливост и все по-приобщаващия растеж. Първо, по-големи инвестиции. По-големите инвестиции ще подкрепят е, търсенето и е, в дългосрочен план ще доведат до растеж. Трябва обаче да преодолеем нормативните административни пречки е, пред инвестициите. Трябва да има напредък по Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари, както и да преодолеем слабостите в някои национални банкови сектори. Трябва да продължим с успешното прилагане на успешния Европейски стратегически инвестиционен план. Реформи, които да водят до по-голяма производителност. Това би привлекло инвестиции и би увеличило реалните доходи. На първо място е нужен напредък на ниво държави членки. На трето място – отговорни фискални политики. Те са много важни за макроекономическата стабилност и устойчивия растеж. Нещо ново в тази годишния пакет е съобщението за фискалната позиция за еврозоната след изказването за състоянието на Съюза на председателя Юнкер и съответното писмо – Комисията смята, че е нужно да има положителна фискална позиция, за да има ребалансиране на политическия смес или микс в еврозоната. Това ще вземе предвид всички тревоги по отношение на фискалната устойчивост. Националните фискални усилия, свързани с пакта за стабилност и растеж, би трябвало да бъдат съчетани с улесняване на краткосрочната макроекономическа стабилизация в еврозоната посредством фискална експанзия през 2017. По-специално държавите членки, които трябва да коригират своят свръхдефицит, както и други, които все още трябва да имат напредък в тази сфера, трябва да следват препоръките. В същото време държавите членки с фискални позиции, които са над средносрочните цели, би трябвало да имат по-експанзионна фискална политика и да насърчават инвестициите. Има възможност и нужда за по-добри обществени финанси. Това означава по-добро разходване, по-добър е, данъчен сбор, е, насърчаване на инвестициите и реформите. В препоръките за еврозоната Европейската комисия описва пет зони на действие. Това са реформи, които водят до растещи продуктивност, подкрепа на фискалната позиция, създаване на работни места, социална справедливост, е, укрепване на банковия сектор и завършване на макроекономическия съюз. Всички политики, парични, фискални, структурни, трябва да бъдат съчетани, за да има създаване на работни места и растеж. В световен мащаб, където има много несигурност, е много важно да се мобилизират всички двигатели на растеж. Съвместния доклад за заетостта говори, че има напредък на пазара на труда, но има големи предизвикателства, като например голяма неравност или неравенство, извинете, висока безработица сред младите хора или сред хората отново на младежка възраст, които нито работят, нито се обучават дългосрочно безработните и недобре представеното участие на жените на пазара на труда. Трябва да бъдат също така взети предвид и търсещите убежище. Всички държави членки би трябвало да прилагат по-бързо своите конкретни препоръки трябва да се възползваме от възможностите на европейско ниво. Такива възможности има в Европейския структурен инвестиционен фонд, инвестиционния план за Европа и когато бъде прият, приета а, програмата за подкрепа на структурните реформи. Резултатите от реформите се виждат с времето, но колкото повече се бавим, толкова по-дълго економиките ще бъдат под своя потенциал и ще имат макроекономически дисбаланси. Тази есен направихме преглед на всички държави членки, за да видим какви са рисковете за макроекономически дисбаланси и идентифицирахме 13 държави, където трябва да се направи задълбочен анализ. Миналата година това бяха 19 държави, сега 13, което означава, че има преодоляване на дисбалансите, но все още има проблеми. Уважаеми депутати, преди да направим конкретни препоръки по държави, а това ще стане едната пролет, Европейската комисия ще засили диалога си с държавите членки и социалните партньори, за да разработи един общо разбиране на успешните реформи. Годишният обзор на растежа иска по-голяма роля и по-голямо участие на националните парламенти, както и на Европейския парламент – Работата ни с Европейския парламент ще продължи да бъде все така интензивна. Имаме нужда от общи приоритети и ангажираност. Очаквам с нетърпение да чуя мнението ви. Благодаря. Сега ще дам думата на комисаря Тайсен. Uh, you, благодаря, господин председател, уважаеми а, членове на парламента. Нека да започна с това, че което спомена а, а, а, Валдис, подобрането на ситуацията се е, дължи на усилията на страните е, е, членки. Но възстановяването е крехко и не се наблюдава от всички европейци, не се усеща от тях. Над 1 милион млади хора все още са без работа. Над 19 милиона души са в риск от бедност и социално изключване. 25 милиона деца също а, са в риска. А, бедността се върна на равнището от 2008 година и е над 23,3%. различията между страните членки по отношение на безработицата и заетостта продължават да са на, на лице, така че няма никакво място за а, самодоволство. А, Годишния обзор на растежа а, показва, че една част от растежа се дължи на технологията и глобалния ръст на економиката, както каза заместник председателя. А, Нашите усилия са насочени към триъгълника насърчаване на е, инвестициите, социална справедливост и фискални усилия. Ние призоваваме към инвестиране в технологиите, иновациите, ученето през целия живот, за да могат да се увеличат шансовете за заетост и също така да се намалят разликите в условията на труд между високообразованите и невисокообразованите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 Други е, усилия са насочени към е, модернизиране на обучението, изграждане на е, по-добри е, умения, надграждане с цифрови умения и умения за менеджмент. Уважаеми членове на парламента, тези послания от годишния обзор на растежа са подплатени е, с анализи, със съвместния доклад за заедостта и дават е, е, обзор над общата картина по отношение на заедостта и растежа. Страните членки ем, осъществиха реформи на пазара на труда и в социалната сфера през изминалата е, година като подобриха капацитета на службите за работа с безработните, приложиха на практика гаранцията за младеща, преодолявайки една част от фрагментирането на пазара на труда и увеличавайки устойчивостта и адекватността на пенсионните системи. Необходими са обаче и още действия. Социалната политика трябва да се разглежда от страните членки като част от усилията за увеличаване на производителността. Това ще намали и социалното изключване. Също така е, ще предостави и достъп до редица социални услуги. А други усилия трябва да се насочат е, към е, ам, увеличаване на шансовете за участие в пазара на труда, най-вече на а, жените. Множество страни и членки вече са разработали стратегии за интегриране на мигрантите в пазара на а, труда, особено тези с предприемачески а, умения. А, това е много важно поради вълната от беженци. И накрая, не на последно място, социалният диалог е от решаващо значение за, доброто, за добрата работа на социалната пазарна економика. Необходимо е да се намери правилния баланс между економическата и социалната политика. Накратко, реформите показаха положителен резултат, но са необходими и още усилия, ако искаме да заздравим нашата социална пазарна економика. Необходимо е да се осъществят реформи на пазара на труда съгласно препоръките за еврозоната започваме вече да виждаме конкретни резултати за гражданите, но е необходимо да участват всички гражданското общество, правителствата и също така и Европейския парламент. Вашето участие е задължително необходимо в ключовите точки на този процес. Очаквам с нетърпение дискусията. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Тайсън. Сега ще дам думата на господин Московиси. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, и аз заедно с моите колеги ще представя пакета от есента. Той е, е свързан с много различни елементи, както вече Валдис обясни. Ние сме в а, един економи... Е, е, етап на економическо възстановяване, макар и леко. А, и перспективите за растеж остават извън Европейския съюз, тъй като ние не работим за износ, и поддържаме една фискална политика, която не е имал, не сме имали преди. Мариан каза 10% близо на а, безработицата и едно по-низко употребяване, наистина недобро а, използване на трудовия пазар. И така този економически това економическо възстановяване е много слабо, защото към него работят различни спирачки, пречки и а, трябва да ги преодолеем. Както беше и през 2017 година, комисията апелира към държавите членки да се концентрират върху кажен добродетелен триъгълник, инвестиции да продължат, структурни реформи и бюджетни а, отговорности. И именно към тази третна, а, ча, трета част е важна за бюджетната политика, която трябва да поддържаме, за да имаме един добър бюджетен микс, микс от политиките, економическите политики в, Европейския съюз, за да постигнем именно това, което целим и за еврозоната, и както и препоръчва Централната банка. Конкретните държави имат една бюджетна политика, която е по-скоро рестриктивна за 2017-2018 година, а, а пък а, економическата ситуация изисква по-скоро по-отворена, експанзивна политика. На второ място, бюджетите на държавите членки вървят като логика против това, което се изисква за еврозоната. От една страна, тези, които имат нужда от бюджети, искат да се възползват от тези възможности, но пък тези, които разполагат с бюджети, не са готови да ги дадат, да ги инвестират. И така се Зоваваме в ситуация, в която всички държави в Европейския съюз и в еврозоната ще бъдат губещи. В същото време микса политики трябва да е в посока на а, финансовите, в обществените финанси и а, да има достатъчно инвестиции. Така, дами и господа, докладите за механизма за предупреждение. Там бяха задълбочени анализите на държавите, за всяка една отделна държава. И а, за тези държави, които а, се вижда, че трябва да има корективни мерки, Анализа а, на този доклад беше хоризонтален от 2017 година и се вижда, че голяма част от рисковете останат такива, каквито бяха от доклада през 2016 година. Що се отнася до външните а, дисбаланси и а, по отношение на а, текущата сметка, там се вижда, че някои държави, които са а, нетни кредитори, остават в, а, с а, излишък по своята а, текуща сметка. Тази асиметрия води до още по-големи трудности в корекциите на дисбаланса. И през 2015 година беше така, но не в такава степен за най-задължените държави. Трябва да се а, каже, че а, преодоляването на шокове отвън е в по-голяма степен укрепено за държавите членки, но виждаме, че има 13 държави членки, 6 по-малко от миналата година, които подлежат на този механизъм и при тях а, виждаме тези дисбаланси и а, новите анализи ще послужат за формулирането на конкретните препоръки за а, тези държави членки. Дами и господа, ще завърша това представяне с а, препоръките за еврозоната. От 2015 година Европейския семестър и препоръките за еврозоната се публикуват заедно с годишното, годишния обзор на растежа. Това е част от логията, философията на Европейския семестър, така че да се отчитат всички елементи и да могат да бъдат приложени нужните препоръки за всяка конкретна държава и по този начин ние имаме един много богат а, диалог по повод на а, нужното в еврозоната. Препорак, препоръките за, всяка, за еврозоната а, са свързани с а, по-добра политика, която подкрепя економическия растеж, конвергенцията и улеснява корекциите на дисбалансите. На второ място вече се спомена но необходимата положителна фискална позиция което е обхванато и в пакта за стабилност и растеж. И петата препоръка е свързана с по-усилени действия за продължаване и завършване на економически и монетарен съюз. Дискусиите с държавите членки бяха много интензивни, много а, а, продуктивни а, и е, в Еврогрупата имаше много конкретни препоръки, не всички, е, които са свързани с препоръките на комисията. И все пак този политически, е, този, тази положителна фискална позиция е важен диалог за подобряване на работата в рамките на европейския семестър и изпълняването на конкретните за всяка държава препоръки, заедно с Европейския парламент, с националните парламенти. Те са изключително важни партньори при определенето на приоритетите, ние ще разчитаме на продължаваща тясна връзка, тясно сътрудничество с вас, парламента и а, социалните партньори, за да можем да работим за гражданите на Европа. И държа да ви благодаря за тази възможност още веднъж да проведем а, за пореден път този дебат с вас. Благодаря, господин комисар. И сега стигаме до вас, колеги. Започваме с първия етап оратори, господин Рокмарк и госпожа Тун, до 3 минути. Разполагате. Господин Рокмарк, заповядайте. Much, Благодаря. Благодаря, господа и дами комисари, за представенията. Трябва да посоча няколко елемента. Първо, по-висококачествени обществени финанси и структурни реформи. Всички споменахте тези елементи и на последен го споменахте вие, господин Московиси. В обзора също се казва, че има възстановяване, но то е много слабо. То почива също върху е-, една единна парична политика. До каква степен слабият растеж зависи от тази парична политика и слабите лихвени проценти. Сега са ниските лихвени проценти, там има още един проблем, а то е, че инвестициите са много слаби. Това се отнася и до обществените финанси. За мен е много притеснително, че независимо, че имаме такива ниски лихви, държавите членки не успяха да намалят дефицита си или ако успяха, то е съвсем малко. Тоест, когато са ниски лихвените проценти, тогава и дългът е много по-малък, по-малък, отколкото би могъл да бъде. Устойчиви ли са или не тези политики в дългосрочен план? Говерньора на ЕЦБ, мисля, че също това каза. Трябва ли да чакаме да намалим дефицита? Ако държавите членки не могат да използват тези ниски лихвени проценти и да ги съчетаят с структурни реформи и да намалят дефицита, то тогава предизвикателство ще е още по-голямо, когато започнат да се качват лихвените проценти. И това се дължи не само на паричната политика. но ако се урони вярата в пакета за стабилност, тогава ще има покачване на лихвените проценти и това ще окаже своето пряко въздействие върху заетостта, но и върху финансовата стабилност. И така, какво ще означава това за заетостта, структурните реформи, дефицитите, ако чакаме и не предприемам действия днес? ако продължаваме да разширяваме дефицита и да висим от ден за ден. Но мерките могат да станат драконови, ако мога така да се изразя. Какво ще кажете за липсата на структурни реформи и ненамаляващия дефицит, независимо от ниските лихви? Яна Тун от Комисията по заедост. Благодаря. Uh, uh, uh, Уважаеми колеги, в Комисията по заедостта и социални въпроси миналата седмица направихме първи дебат по доклада, който изготвих. Аз и колегите се зарадвахме, че фокусът е върху социалната справедливост за насърчаване на по-приобщаващ растеж. Приветствам факта, че възстановяване на европейските економики все повече изискват създаване на работни места заради структурните реформи в някои държави членки. 8 милиона нови работни места от 13-та на сетне, безработицата е на ниво 8,5%, а заетостта между 20 и 64 е над 70%. А, но в еврозоната безработицата е 10%. Та независимо от напредъка, имаме съмнение, че трудно ще стигнем до заето 75%, което е цел заложена в стратегията Европа 2020. Ако не се а, стигне до тези цели, какъв е риска? Не е ли голям? Инвестициите в а, цифровите умения ако няма нови работни места, къде ще отидат тези инвестиции? Хората трябва да получат възможност да работят, за да преборим бедността. След това, европейските фундации и програми при създаването на работни места. Може ли комисията да ни информира какви ще са необходимите стъпки за по-ефикасно ползване на инструментите, с които разполага фундацията в интерес на създаването на работни места? какви са неясните сиви зони около тези фундации при разкриване на работни места. Номер 3. Имаме нужда от социални системи и режими на данъчно облагане. Населението застарява в Европа и за това социалната закрила и защита трябва да е по-висока. Смята ли комисията, че всички държави членки трябва да заложат минимални социални стандарти? Смята ли комисията, че това е единствения начин за по-нататъчна интеграция на пазара на труда в Европа? И не на последно място, бедността, безработицата са опасни не само, що се отнася економическото развитие. Те уронват интеграцията като политически проект. Европейците трябва да могат да видят каква е ползата от интеграцията в ежедневието си. Бедността остава висока както каза комисаря Тайсън. Този факт се признава от комисията. Нивото на социалната изолация в Европейския съюз е над 23%. С други думи, над един на всеки пет европейци страда от този феномен. Какви са мерките, предвидени от комисията? Какво е посланието, за да се убедят европейците, че е нужна повече Европа или изобщо, че има нужда от Европейски съюз и за насърчаване на интеграцията на пазара? Разбирам, че въпросът е сложен, но може да обсъдим поне комуникационната стратегия, имайки предвид евроскептицизма и всички популистски партии, които се ширят в Европа. Благодаря. общо 8 минути за отговор. Господин Добровски, вие сте прав. Благодаря, колеги. По първия въпрос. Как нисколихвената среда ще окаже своето въздействие върху макроекономическите политики? Какво ще се случи, ако има промяна в паричната политика? Това бе подчертано от ЕЦБ. Само с парични инструменти не могат да се разрешат структурни проблеми в економиката. Държавите членки трябва да използват мъдро времето, за да направят структурни реформи. Европейската комисия е напълно съгласна с това и го подчертава сред своите приоритети. След това за посоката на фискалната политика няма или поне малко е подобрението при агрегирания бюджетен дефицит. В еврозоната при сегашната прогноза Очакваме бюджетния дефицит да падне от 2% миналата година на 1,8% тази година, 1,5% да бъде идната година. Тоест, виждате, че има постоянно намаляване на бюджетния дефицит и идната година очакваме само една държава членка на еврозоната с бюджетен дефицит, който да бъде над 3% от БВП. Т.е. държавите членки постепенно излизат от свръхдефицита. От тази гледна точка е важно да проявяваме бдителност. Записали сме го и в европейския семестър. Онези държави членки приемат свръхдефицит, са постигнали средносрочните си цели – трябва да продължат с политиките за фискални промени, така както им е препоръчано. Има държави членки, които имат фискално пространство. Uh, uh, uh, Насърчават економиката посредством тези мерки. Всичко това е свързано и с социалните предизвикателства, Имаме нужда от възстановяване, което е достатъчно богато на и също така 75% от е, целта за заетост на Европейския съюз би трябвало да бъде постижима. Тази годишния семестър говорим за приобщаваш растеж, намаляване на различията в доходите. Е, това е нещо важно, в, е, което да бъде записано в препоръките по държави. Благодаря. Ehm, eh, Благодаря за въпросите. Аз ще се спра на въпросите на госпожа Първо, във връзка с заедостта и статистиката и кога ще достигнем целта от 75% заедост, за която сме се споразумели в Европа 2020. Ако продължаваме е, да полагаме с усилията е, и с структурните реформи, ако фондовете се използват правилно, е, целта от 75% е постижима, но тя няма да се постигне от само себе си. Страните членки ще трябва усилено да работят за постигането и а, трябва също така специално да се насочим върху създаването на възможности за заетост за жени и по-възрастни хора също така а, и за хора с ниска квалификация, за които е особено трудно на пазара на труда. А, ние а, упражняваме активна политика на пазара а, на труда и трябва да продължим а, с нея. Социалните мерки трябва да бъдат придружени а, а, с други мерки в економиката и това се казва а, в препоръките към отделните държави членки. Госпожото, вие сте права, че е, е, тези мерки няма да се създадат работни е, места. Необходими са и съответните макроекономически мерки, благоприятен инвестиционен климат. Трябва да направим така, че бизнесът да бъде конкурентно способен и да създава работни места, защото работните места не ги създаваме ние, създава ги частния сектор така че трябва да насочим усилия към задълбочаване на единия пазар, на е, единия капиталов пазар. Всички тези мерки заедно би трябвало да създадат работни места. Когато а, е, а, е, говорите за, за фонда, имате предвид СДФОП и фонда а, а, в Дъблин. Също така е Центъра за обучение в Торино те е, ни предоставят е, данните, които са ни необходими, за да може нашата политика да почива на факти. Е, ние се нуждаем от данни, на които да стъпим. Е, имаме хора, които работят. Е, на място. Това са хора, които придават форма на нашата политика. Това са тристранни организации, които работят на социалните партньори, страните членки. По този начин ние смятаме, че сме много повече в състояние да създаваме добри, адекватни политики на европейско равнище. Ние трябва да имаме достатъчно информация, на която да стъпим и да оформим възможност възможно най-добрата политика. По другия ви въпрос относно това дали а, подкрепяме а, едините социални стандарти в Европейския съюз. Да, ние подкрепяме а, наличието на а, едини стандарти за страните а, членки. И нашето предложение за стъп на европейските социални е, права беше усилие е, в тази посока. Работи се много е, в тази посока. Имаме подкрепа и от Европейския парламент, от госпожа Родригес, нейният доклад беше е, прият е, в Комисията по заедостта. Ще предстои да бъде гласувана пленарно заседание. По въпроса за борбата с бедността, работата продължава. Това е на първо място задача на страните членки ние се опитваме да насърчим страните членки в рамките на европейския семестър и чрез предоставяне на европейски фондове. Около 20% от Европейския социален фонд ще бъдат използвани за борба с бедността и социалното изключване. Страните членки са разработили програми, които показват, че около 25% от Европейския социален фонд могат да бъдат използвани за социално включване. Страните членки могат също така да черпят вдъхновение една от друга. Ние даваме имаме насоки, така че да могат страните членки да направят правилните стъпки в рамките на европейския семестър. Е, ние имаме нужда от от а, вашата помощ, защото а, в момента в света и в нашите общества и в пазара на труда а, текат множество а, промени. Ние живеем в условията на глобализация, на технологична а, а, революция, която е по-скоро революция, отколкото а, а, еволюция. И трябва да се подготвим за бъдещето, да сме силни, да организираме нашите общества и пазари на труда така, че да можем да постигнем нашите цели, придържайки се към нашите ценности, една от които е солидарността. Много малко време ни отна... остава, но ми се иска да дам думата и господин Московиси. Да, я ще бъда съвсем кратък и освен това Валдис отговори на първия въпрос доста обстойно. И аз ще добавя обаче нещо. по принцип лихвите трябва да се покачат дори когато сме в устойчива среда но този факт не трябва да ни дава възможност да губим време. И затова и комисията не препоръчва в никакъв случай да се отстъпва нито от бюджетните, нито от структурните реформи. Също така искам да а, припомня, че 2010 6% беше средното ниво а, и а, сега е 5 и се очаква да се стабилизира още през 2017 година. Тоест, общата бюджетна позиция е, е сравнително е, положителна, но това не означава, че трябва да спираме с усилията, трябва да се разпределят добре усилията. Тези държави, които е, могат, трябва да отидат е, е по- напред и е, проблемът е, е, както описах е, този парадокс, че от една страна има такива, които а, искат да имат повече поле за действие, но няма как да си го позволят, а други, които разполагат със средства, а пък нямат готовност да ги употребят. Благодаря. И сега втория а, етап с въпроси. Започваме с госпожа Ривиеро от групата на НЕП от а, комисията ЕМПО. Благодаря, господин председател. Добре дошли на нашите гости. Започвам с благодарности към комисията. Голям напредък виждаме за 2017 за годишния обзор на растежа. Европейския семестър работи по-добре. Парламентът участва в самото начало от 2011 година и в момента е по-добре балансирана економическата и социалната част. Трябва да продължим с политиките, които показват на европейските граждани, че си вършим работа. Трябва да почувстват, че европейските институции работят, за да благодарят техните условия на живот. Трябва да продължим работата в същата посока и да направим така, че да има равновесие между економическото и социалното, между економическата загриженост и трудовия пазар. Това трябва да се почувства на всички е, етапи в европейския семестър, особено в съвета. Трябва да продължим да настояваме пред съвета, че а, е, а, трябва повече наблегнат на работата на ЕПСКО. Искам да попитам комисията дали ще продължат да правят усилия, така че да имаме по-добро сътрудничество и по-засилена работа заедно с социалните партньори, както национално, така и на европейско равнище. Тази година комисията се ангажира с инвестиции, защото инвестициите позволяват растеж. Но има много а, важен елемент, граница а, в това отношение между инвестиции, които са инвестиции и прекомерна задлъжнялост. И този въпрос е много важен а, е, за това да разберем какво се случва точно с Испания и Португалия. Ако инвестициите са толкова ключови за растежа, а, е, въпросът ни е дали задлъжнялостта може да постави под въпрос европейския социален модел. СНД, господин Педро Перера от комисията ЕКОН. Благодаря, господин председател. Искам да е, приветствам и аз комисарите. Новото важно нещо в предложенията за 2017 е, разбира се, препоръката, която говори за умерено положителна фискална позиция – Социални, е, социалистите и демокраците е, подкрепят е, е, решително тази позиция на Европейската комисия. С жалост обаче отбелязваме, че е, с неохота се приема тази е, идея именно от държавите, които имат най-много възможност за действие и еврогрупата като цяло, еврозоната, извинявайте. През 2017 е, година Еврозоната, според Европейската комисия, ще преследва а, грешни економически цели. Вместо положителна а, позиция вървим към а, ограничаване фискално. Какво прави комисията е въпросът, за да а, създаде а, по-широк консенсус за този умерен фискален подход. Комисията е идентифицирала парадокс в правилата, които пречат на държавите да следват правилната фискална политика. Но как да предотвратим този парадокс? Какво се прави от страна на комисията за да променят правилата за именно тази фискална политика и да може да а, имаме точната фискална политика за еврозоната. Благодаря. Euh, Благодаря. Ще се опитам съвсем набързо а, по най-важните въпроси. Структурните реформи. Няколко примера структурни е, реформи в областта на е, трудовия пазар. Виждаме а, е, колко са а, а, променливи а, пазарите и също така а, колко а, по-малко се набляга на диалога с социалните партньори. А, смятате ли, че това може да а, доведе по някакъв начин до ам, економически растеж и няма ли по този начин да се стигне до негативна спирала по отношение на растежа? На второ място, пенсиите. Вие казахте, че трябва да се свържат пенсиите с продължителността на живота, а в същото време не виждаме какво се прави за тези, които са над 50 годишна възраст. Как ще се постигне това? А, също така а, е различните стълбове в а, пенсиите, а, жените. Не виждам нищо, което да сте включили за баланса между личния и професионалния живот. Ако се повиши нивото на включеност на а, жените в а, пазар на труда, ще можем да постигнем тези цели. Госпожо Тайсън, вие говорихте за глобализацията в доклада. В съобщението вие казвате, че има 30 милиона работни места, създадени от износната промишленост. Вярно ли, че това са загубени работни места в текстилната индустрия, в стоманено добива и така нататък. Оставам с че днес в Европа а, толкова е, много се говори за глобализацията, от която има много печещи, но има и твърде много губещи, а те не са достатъчно добре обгрижни от нас. Благодаря. Екаре. Господин Лука, ще говоря на немски. Имам въпрос към госпожа Тайсън. Госпожо Тайсън, а, вие а, е, споменахте проблема с интеграцията на бежанците и мигрантите, за което ви благодаря. Искам да ви попитам, дали комисията междувременно т.е. за последната една година е наясно а, какви хора са пристигнали в Европа, а, с каква квалификация са те а, и какви са възможностите мерките за интегриране на тези хора, които имат доста ниска квалификация. Къде виждате най-големия потенциал за хората, които биха могли да извършват помощни действия, примерно в селското стопанство, в строителния сектор или пък да изпълняват заначистки услуги. Ако са извършвали такива проучвания, бих искал да знам какъв е резултата, а ако не сте, искам да знам защо не сте. Защото разпределението на беженците и мигрантите в Европейския съюз не е, е такова, че да съответства на, е, на възможностите за интеграция на съответните пазари на е, труда. И тъй като това не е така, искам да разбера дали според комисията бежанците и мигрантите трябва да се ползват от свободата на движение, за да могат да отидат там, където ще могат да намерят работа? И накрая бих искал да попитам какво е мнението на комисията по въпроса за минималната работна заплата. Това според комисията пречка ли е а, или е по-скоро защита на работещите? Давам думата на комисарите да отговорят. Много въпроси. Uh, uh, uh, Благодаря. Ще отговоря на въпросите, свързани с фискалната позиция и правилата, свързана с нея, както и въпросите, свързани с инвестициите. И така, но за фискалната позиция, заключението на еврогрупата бе от юли и позицията беше неутрална по отношение на окрупнената фискална позиция. Екофин ще преразгледа този въпрос скоро. И излязахме също с предложение и за европейския семестър. Сега за пакта за стабилност и растеж. Миналата година а, излязахме с съобщение за най-доброто използване на гъвкавостта в рамките на съществуващите правила на пакта за стабилност и растеж. Трябва да има достатъчна гъвкавост, е, растеж в настоящите правила. Смятаме, че има такова пространство и така, че ние работим с тези норми и с тази гъвкавост. Не възнамеряваме да направим промени в пакта за стабилност и растеж. Искаме обаче упростяване на, подаването, на, на прилагането. Постигнахме съгласие Ами, използването на репери при разходната част, а не при фискалното изпълнение. Що се отнася до инвестициите? Това е основен приоритет на Европейската комисия, за това говорим и за този план за Европа. Трябва да се използват ефикасно структурните инвестиционни фондове и освен това се безпокоим и за фискалната устойчивост. Това не бива да се забравя, особено когато има свръхдефицит при държавите членки или имат голяма задлъжнялост. Няма устойчив а, растеж без устойчиви публични финанси. Баланса между и в средносрочен и в дългосрочен план устойчивостта. Социалния диалог. Голям бе фокуса върху социалните партньори и на европейско и национално ниво. Ще продължим да го оправим. Благодаря, госпожа Тайсън wat korter zijn dan daarnet, voorzitter. Eén, eh, uh, eh, uh, ik wil mevrouw Ribeiro... Ще бъда по-кратка този път. Искам да благодаря на госпожа Риберо и за това, че парламентът направи семестъра по-социален. Направихме го нарочно. Работи в тясно сътрудничество с министрите от ЕПСКО а, и сега, това вече трябва да бъде преценено от съответните министри, които заседават в ЕПСКО и другите формати на економическия съвет. Госпожа Мария Арена ми зададе въпрос за структурните реформи. И какъв е резултата, що се отнася до къвкавостта това може да доведе до обедняване на работниците. Да, има много модели на пазара на труда, много различни видове сътрудничество и по-голяма гъвкавост. Но гъвкавостта е нещо хубаво до известна степен, да, но от друга страна а, трябва да има и по-голяма сигурност, а, която да компенсира това. Колкото повече промени трябва да направи един работещ по време на трудовия си живот, е, той толкова повече услуги трябва да можем да му предложим. Т.е. когато хората имат нужда от помощ, тя трябва да бъде налична, за да може преходът а, е, а, е, да не засяга а, качеството на живота им. Говорихте също за баланса между трудовия и личния живот. Има предложение за промяна на нормите за майчинство. Тези изменения бяха оттеглени. Има обаче ново предложение, по което се работи и по-настоящем, и то е в работната ни програма за идната година, така че ще имаме възможност да го обсъдим отново идната година. Сега за пенсиите и за адаптирането на пенсиите към очакваната продължителност на живота. Продължаваме да работим в тази посока. Пенсионните схеми трябва да бъдат устойчиви, хората трябва да може да работят повече, за да стане това, или по-дълго. Разглеждаме също дали схемите са адекватни, дали има достатъчно покритие, дали пенсиите са достатъчно високи, за да може хората да поддържат същия си стандарт на живот. Имаме обаче повече хора, които работят за постигането на това и върху това сме се съсредоточили. След това въпросът от господин Луки за бежанците и мигрантите. Аз говорих за бежанците най-вече. Много хора поехме през едните години и тези хора трябва да бъдат интегрирани. Голяма част от бежанците ще останат тук в дългосрочен план и в ничи интерес не е да ги изключваме от обществото. Не, трябва да ги приобщим, трябва да им дадем възможности, трябва да им дадем възможността да се включат на пазара на труда. Това е най-добрият начин за интеграция. Знаем какво правят държавите членки по-настоящем, какво е конкретното въздействие върху пазара на труда, обаче не знаем точно. Като част от семестъра разглеждаме този въпрос, за да видим как се развива Европейския социален фонд обаче трябва да видим как се използват, тъй като част от средствата отиват за борба срещу социалното изключване и насърчаване на интеграцията. Какво ще се случи обаче в държавите членки? Трябва, нужни са активни политики на пазара на труда, бързо трябва да се преценят хората, които пристигат, трябва да се види какви умения имат и да се направи бърза връзка да се направят услуги, които дадат, да им дадат възможност да търсят работа. А, трябва да се работи и получене на езици, брани сме с държавите членки с искане за това. Също за минимално заплащане говорихме. Ние сме за това като принцип. А, трябва да има устойчиви нива, обаче нива, които са пряко свързани с нивото на производителност, тъй като конкурентоспособността е една от нашите цели. Но въпросът дали да има минимална или не, а, не е в рамките на правомощията на комисията, а в правомощията на държавите членки. Правим препоръки там, където това е възможно, но а, така. И аз съвсем накратко, защото вече бяха дадени отговорите. Комисията ще продължи в а, усилията си да а, разясни защо трябва да има а, такава укрупнена бюджетна позиция. А, все пак а, еврогрупата остана а, всъщност а, прие резултатите от миналия юли, но призна също така а, и позицията на комисията и тези прегледи са систематични, така че се разглежда идеята. Тоест аз интерпретирам всичко това като а, етап на преход. И все повече и повече резултати ще има, като резултат от успеха на пакта за стабилност и повече държави се възползват от всичко това по положителен начин. И така ще можем да се концентрираме само на една или две държави. Благодаря, Господа комисари, е, за втората част на тази е, сесия ще дам думата на моята колежка госпожа Ловскок. Е, сега ще дам думата на Алде. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам един въпрос във връзка с препоръките за отдалните държави. Когато погледнете как се прилагат тези препоръки, е, ще видим, че през 2012 година те са приложени на 11%, което е доста ниско. Нещата се влушават, защото през 2015 година само 5% от препоръките е, са напълно приложени, 52% изобщо не са приложени, а 40 и няколко процента са частично изпълнени. И моят въпрос е, Разбира се, вие сигурно трябва да сте доста фрустрирани от тези резултати. Какво ще направите, за да вдигнете тези проценти, защото а, в противен случай а, никой вече няма да се отнася сериозно към вас, а вие едва ли искате това? Благодаря, господин Гереке от ЕКАРЕ. Sehr geehrte Kommissare, verehrte Frau Уважаеми господа комисари, госпожо Таси, от името на моята политическа група а, а, като трета сила в, в парламента подкрепя магическия триъгълник, неговата а, концепция. Вие доста подробно представихте тази концепция. Позволете ми два въпроса в тази връзка. Ако се огледа човек в Европа, ще види, че важните структурни реформи на много места в Европа са спрели, на някои даже не са и започнали. Това е ли добра основа, на която да се мисли за разширяване на ЕФСИ? а, или пък фонда ще служи само за разтоварване на националните правителства от натиска за изпълнение на реформата. Концепцията скицирана от вас изобщо реалистична ли? Например, Италия има спешна нужда от пари, но отхвърли на референдум важни реформи. А, Франция ми се струва, че изобщо не е готова и не желая да провежда реформи. В доклада на петимата президенти във връзка с този доклад комисията ще остави ли да се провали тази идея? Мигел Вегас от Обединената левица. Три минути имате, защото ще говорите името и на, и на двете комисии. В Португалия, както знаете, се промени баланса на силите в правителството. През тази година те направиха всичко, което противоречеше на препоръките. Въведоха минимална работна заплата, увеличиха фискалния натиск върху работещите и е много странно, че положението с дефицита се подобри. Економиката започна да расте противно на предсказанията на Международния валутен фонд и множество а, прогнози. Трябва да а, имаме предвид обаче, че ръста на португалската економика е слаб, крехък. Растежът се дължи на износа, а не на потреблението. Що се отнася до инвестициите, те са отрицателни, те са спаднали с 3,5%. В последната четвъртина на годината те са в застой. Какъв отговор да дадем на тази ситуация? капиталовите пазари, плана на Юнкер, структурните реформи. Това са е, все е, част от концепцията, която беше наложена на Португалия преди десетина години и не доведоха до никакви подобрения. Другият аспект свързан с безработицата, е следния. Младежката безработица в Португалия е 30%. Какъв отговор можем да дадем на тези младежи, защото процента се запазва, въпреки всички структурни реформи, които бяха проведени? Младите работещи е, а, а, е, рискова категория. Тези а, е, младежи а, рискуват да изпаднат в бедност. Една част от тях а, са под границата на бедността. Какво ще правим с тези структурни реформи? Те влушават нещата. Да започнем ли сега с господин Домбровски? Заповядайте. Да започнем с първия въпрос относно изпълнението на препоръките към отделните държави. Европейската комисия също е загрижена, тъй като комисията вижда, че малка част от препоръките се изпълняват напълно. Ние смятаме обаче, че начин да се подобри това изпълнение е поддържането на диалог с страните членки и социалните партньори. Това са, подчертаваме пак, препоръки, това не са заповеди. Комисията използва тези препоръки, за да насърчи устойчивото економическо развитие и да подобри социалните показатели в страните членки. Тоест, в полза на страните членки е те да изпълняват препоръките. Комисията ще им помага. Има, разбира се, и други инструменти, с които разполагаме за подобрение. Например, ефективното използване на европейските инвестиционни структурни фондове, това число и Европейски социален фонд и техническата помощ, която предоставяме на страните членки за изпълнение на препоръките към отделните е, държави. Сега на въпроса относно приоритетите в економическата а, е, политика, а, е, инвестициите, фискално отговорната а, политика Да, наистина усилията за реформи в страните членки трябва да се засилят. Вие споменахте някои държави, като Италия и Франция. В тези държави бяха осъществени значителни реформи, най-вече на пазара на труда. Бяха отворени някои професии, бяха подобрени услугите на пазара на а, труда. А, в Италия предложенията за реформа на Конституция наистина бяха отхвърлени на а, референдум. Въпреки това обаче се наблюдават реформи и напредък тази е, държава. Европейската комисия възнамерява да публикува а, бяла книга през март, в която ще предложим а, а, какъв е пътя напред след доклада на петимата президенти. Защото една част от а, а, предложеното на първи етап вече се прилага на, а, на, на, на, на първи етап. Например, предложението за подобряване на производителността на труда, на банковия съюз. Европейската схема на застраховане на, на депозитите и така нататък. Съвсем накратко ще се спра на въпроса, който го зададохте конкретно за Португалия. Да, наистина публичният дълг е 130% от а, БВП и ние виждаме, че Португалия а, намалява бюджетния си дефицит на 2,7% през а, тази година. Ще нам, а, държи нивата на 2,2% следващата година. Нашата оценка за Португалия е, че тя е в риск от неизпълнение. Виждаме, че темповете на развитие намаляват в сравнение с миналата година и растежа е под средния за Европейския съюз. Комисар Тайсън. Много въпроси бяха зададени към мен. Да започнем с Португалия. Безработицата в Португалия е по-висока от средната за Европейския съюз. Това е вярно. През октомври 2015 беше 10,8%, миналото година беше 12% а младежката безработица в Португалия е доста по-висока от средната 38,9% през октомври тази година. 32,1% беше миналата година. Тоест значително развитие. Това се, това се дължи на емиграцията на първо място, но и на други фактори например, на усилията положени за повишаване на уменията, продължаване на обучението. Над 40 000 младежи участваха в инициативата за младежка заетост и в дейностите по нея и получиха финансиране в рамките на тази инициатива. Трябва да продължим да работим защото не можем да сме доволни от 28,9% младежка безработица при една средна стойност за Европейския съюз около 20%. Комисар Московиси. Само една дума за Португалия и аз да добавя, Наистина, Португалия а, действително беше счетена за държава в риск а, от неспазване, както посочиха колегите и причините, които те очертаха, но ако а, цифрите, които бяха обявени, се потвърдят, може би няма да има нужда от допълнителни мерки, дори и усилията по отношение на структурните реформи не са, кой знае колко значителни. Ето защо смятам, че трябва да се продължава с структурните реформи, макар и сигналите да са окоръжаващи по отношение на Португалия. Благодаря. Четвърти етап на въпроси по минута и половина на всеки един. На зелените господа, госпожа Венука има думата. Благодаря за думата. Благодаря и на а, комисарите за това, че представяха някои положителни резултати. Много бавно се подобряват нещата в трудовия пазар, но най-бедните региони, аз съм представител на такъв един регион, най-малко се възползват и вътрешната бедност се увеличава. И тук от вас чуваме и в текста, виждаме кои мерки ще бъдат предприяти нищо ново, нищо радикално, както и до сега, най-обичайното. Специфични е, препоръки има, модернизиране на е, Стояната държава за създаване на растеж. Как да го разбираме това? Да са толкова ниски помощите, че е, да стане по-трудно да си безработен или какво? Един конкретен въпрос искам да задам към комисаря Тайсън, защото не чух тя да дава добър а, отговор на а, въпроса, който зададе нашата докладчица Яна Тун за минималните социални стандарти. И този въпрос е следният. Кога ще представи комисията рамкова директива за минималния доход? Thank you, uh, Madam Agia, EFTD. СПД, заповядайте. Благодаря, председателю, благодаря, господин комисар. А, първо искам да благодаря на колегата Герике. Той спомена Италия и изключителния резултат, който миналата неделя постигна моята страна. 60% от населението на страната допринесе за спасяване на нашата конституция. Имаме от 68 години тази конституция. Тя защитава суверенитета и демокрацията в моята страна. Така че да, благодаря, защото смятам, че Италия показва, че съществува точно и конкретно желание за стабилност. Сега ще говоря за стабилност а, и когато се даде възможност на гражданите на Италия да се върнат и да гласуват отново. На комисарите. Много е лесно тук да седите, да ни говорите, да си приказваме помежду си. Аз искам, че е, речите, които казахте тази вечер, да ги направите пред гражданите пред всички граждани. Иначе пред тези 120 милиона европейски граждани, които живеят под прага на бедността и за в риск от социална изолация. Защото когато разкажете този прекрасен европейски проект, където всички са щастливи, където има економически растеж. Между другото, направо е срамно да се каже дори думата. Та искам да видя как ще реагират тези милиони е, европейски граждани. Трябва да ви кажа, че голям хораж, храброст, пък и малко, може би, иллюзия има, за да може да си позволите такива речи да правите. Но мисля, че трябва да ви чуят какво, ги, какво говорите. Нямам въпроси. Според мен трябва да излезете и да се окъпете в действителността. Ще бъде много оздравително, защото само тогава ще можете да дадете реални отговори за решаване на истинските проблеми на гражданите. Един всеки четири е в бедност. Очакват отговори от вас. Вали и... Марко Вали. Благодаря. И аз набързо ще кажа няколко думи, тъй като няма време много да се аргументирам. Европейската комисия най-накрая, като че ли до известна степен е разбрала, че има дисбаланс в еврозоната, особено що се отнася до търговския излишък на някои държави, сред които Германия и Холандия с най-висок излишък. И затова говорите за фискална експанзия 0,5%, 50 милиарда и държавите при това предложение, примерно Холандия и Германия, не искат да приемат това предложение по политически причини. Но от техническа гледна точка това е нещо последователно. Този излишък трябва да бъде управляван. Нещо по-агресивно трябва да се направи. Исках да попитам дали Европейската комисия тук може да поеме публично задължение – ако Германия не спази тези препоръки и продължава да създава дисбаланс, ще отвори ли за първи път процедура за е, такъв дисбаланс? Свръх дисбаланс. Искаме публично да кажете нещо, тъй като 7 години върви този излишък, продължава да се прелива от година в година и то е основата на неустойчивостта на валутата евро. Вече шестима Нобелови лауреати го казват, последния е от 16-та година, така че комисията да каже нещо. You, Sven Giegold, Благодаря, Свен Гиголд от Зелените има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо председател. Трагично ми се струва това което казвате, защото а, особено в рамките на годишния обзор на растежа има много хубави неща в него, макар да е жалко, че в конкретните препоръки за държавите а, устойчивия преход като че ли е изцяло заличен в сравнение с версията от предишни години. Но а, истинската трагедия е, че въпреки бавния напредък, както каза господин Хокмарк, в сравнение с а, валутната политика, въпреки всичко, вие не се осмелявате или не успявате да кажете колко е бавно приложението на реформите. И ако разгледаме това, което каза колегата във връзка с а, препоръките за държавите. Нивото на изпълнение е много ниско и стана още по-ниско от предишни години. И, както каза господин Домбровски, това е така не само за конкретните препоръки, но и най-общо. Тоест, все повече се пренебрегват препоръките на комисията. Смело предложение имаше за фискалната позиция, което беше е, малко ли много направо отхвърлено. Какво правите, е въпросът ми, за да подобрите е, отговора на държавите членки? Каква е вашата стратегия, за да получите реална реакция? И искам наистина един сериозен отговор на въпрос на господин Хакмарк. Какво от какво според вашите модели е добре дошло като подобрение, като резултат от а, политиката на е, Централната банка? А, каква част от политиката всъщност е резултат от тези политики на Централната банка, а не други мерки? А, може ли да ни обещаете? конкретни данни. А вие можете ли да ни обяснаете, обещаете, пита председателката, да не говорите толкова пространно, защото няма ни да остане време за другите. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се изпази времето. и Имам два въпроса към комисар Добровски във връзка с структурните реформи и насърчаването на инвестициите. Господин комисар, е, е, вие обяснихте, че от няколко години имаме малък е, растеж, безработицата намалява, задлъжнавостта леко намалява, дефицита е под 2%, така че общия дълг също намалява. Това а, а, се, е, е залегнало в есената прогноза на комисията. Съгласна съм с вас, че този напредък не е достатъчен. А, Паричната политика на Европейската Централна банка е сред важните фактори, които ще продължат да подпомагат тази положителна тенденция, най-вече ниските лихви. Мнозина обаче казват, че политиката на Европейската Централна банка ам, води до там, че има малко стимули за страните членки и това, което наблюдаваме от миналия четвъртък по отношение на купуване и скупуването на държавен дълг, подчертава скептиците. Банките са най-важните кредитори на предприемачите. Там трябва да се отстранят слабостите. Искам да ви попитам какво мислите за частичното удържавяване на третата по големина италианска банка, за което говорят всички. Е, благодаря. господин заместник председател Добровски, си имате думата. Благодаря ви за зададените въпроси. Сега по конкретните препоръки за държавите. Да, това е, представлява загриженост за комисията и аз се опитах да очертая някои от посоките, в които работим с държавите членки, за да подобрим ситуацията, включително координирането на по-добро използване на наличните фондове ВФС, структурните фондове, различните други средства, с които разполагаме за, в помощ на реформите, предложени в конкретните препоръки по държави. И също така, посредством работата на държавите, държави членки за подготовка на националните програми, по-добро включване социалните партньори и други партньори, за да са по-наясно всички с всички предизвикателства, а не просто да се занимава с една препоръка някакъв отдел в някое министерство, а да бъде просто ясно разпределено в самата държава. Добро използване на експерти и съответните данни за нашите економически а, индикатори. Що се отнася обаче за а, излишъка по текуща сметка и е, що се нас до Германия. Не съм съгласен, че това е нещо ново. Това го разглеждаме от страна на комисията доста години наред вече и а, е, разглеждаме а, е, това като а, дисбаланс и за това Германия и Нидерландия се считат за държави с дисбаланси, макроекономически дисбаланси, за това и отправяме препоръки в това отношение за повече инвестиции. Що се отнася до Централната банка и а, политиката, проистичаща от нея, а, трябва да споменем първо, че тази политика е свързана с инфлацията, която е под 2%. Това е ръководният принцип на а, въпросната политика. Ето защо комисията няма какво толкова да коментира по тези политики, защото трябва да спазим независимостта на Европейската централна банка. Но това в момента не е един от факторите, които стимулират економиката, но държавите членки трябва да използват този етап разумно, за да проведат нужните структурни реформи. Това е посланието, което отправяме. Що се отнася до банковия сектор, вие споменахте италианския банков сектор. Разбира се, работим в близко сътрудничество с италианските колеги и власти и сме готови да обсъдим различни решения в рамките на нашата юридическа рамка, но няма как да коментираме конкретните банки. Благодаря. Благодаря, комисар Тайсен. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, що се отнася до бедността. Ако погледнем положението в Европа, ще видим, че има голямо многообразие, що се отнася до бедността нивата на бедност и онези, които са на такова ниво, варират от 13 до 41% в различните държави членки. 23.7% е средната стоеност. Всички тези проценти, независимо дали са високи или не, стига да говорим за положителни цифри, са прекалено високи – Говорим за хора, които се крият за тези цифри и всеки един човек е важен. Трябва да направим всичко възможно, за да преборим бедността. Имаме цели от Европа 2020, кризата до 2012 показа повишаване на бедността. Последно време обаче те спадат. Върнахме се на нива от 2009 година. Малко по-низки от най-високата точка, която бе през 2008. Трябва обаче нашите цели да останат същите. Не трябва да ги да бъдем по-малко амбициозни. Необходими са правилните условия. Посредством нашите фондове ние това и правим. Ще го спомена отново, тъй като докладчикът по този въпрос е тук и най-вероятно си спомня много добре колко беше тежка битката за да се приеме факта, че 20% от социалния фонд трябва да отидат за приобщаване. Госпожа Моран Шартие визирам. След това бедността в препоръките към отделните държави членки. От самото начало, откакто излизаме с такива препоръки по държави, имаме такива препоръки и 2008 имаме препоръки. Помагаме на държавите членки да работят по минималните доходи, подкрепяме мрежата за минимален доход и нещо друго. Бедността и борбата с нея са компетентност на държавите членки. Може да се създаде рамка, но държавите членки са тези, които трябва да се борят с нея. Това трябва да бъде ясно казано на хората, тъй като Европейския съюз, като че ли някой мислят може да реши всички проблеми. Разбира се, много можем да направим, но не може да хармонизираме социалното подпомагане, не може да налагаме правила за минимално заплащане или минимална ставка на час. Това е в правомощите на държавите членки. И не смятам, че винаги трябва да обвиняваме Европа. Това са сфери, в които трябва да работим заедно и по-специално на ниво, който има най-много компетентности. Ще направим всичко възможно, за да подкрепим държавите членки. Господин Московиси. Няма какво да добавя към отличните отговори на моите колеги. <laughs> Uh, then go to the Uh, Пети кръг въпроси. Uh, По минута и половина, ако обичате. И 8 минути за комисията. Господин Ленерс, който представлява НП. Uh, Благодаря. Ще бъда съвсем кратък, тъй като много неща вече бяха казани. Два конкретни въпроса ще задам. Първият е свързан с младежката безработица. Както каза комисаря Тайсън, има 4 милиона младежи, които са безработни в момента. Това е неприемливо. Не може да приемем, че говорим за загубено поколение младежи в днешно време. В обзора на растежа за 2017 комисията ще излезе с нова младежка инициатива. Исках да попитам дали може да кажете нещо повече по въпроса. Какви полуки полки може да вземем от предишната инициатива. В крайна сметка, борбата с тази безработица се прави на ниво държави членки. И ние трябва да получаваме помощ от европейско. Сега да се върна на по-възрастните. Що се отнася до пенсиите? Имаме зелена книга и бяла книга за пенсиите. Подписахме споразумение за пенсиите, много неща се свършиха. За да бъдат устойчиви пенсиите, трябва да инвестираме в втория стълб – допълнителното пенсионно осигуряване. Малко са тези в Европа и се питах как Европейската комисия и заобщо европейско ниво ще създадат такива разпоредби за вторично пенсионно осигуряване. Благодаря. Господин Балц. Äh, Благодаря, ще бъда кратък. Заедно с пакета за а, е, семестъра е, прочетох едно много интересно пазарно изследване, а именно, че демографското развитие ще има огромно въздействие върху страните а, е, членки, а, и това ще натрупа скрит дълг. Целият този процес ще бъде стимулиран от остарелите пенсионни системи и от големия брой беженци, който нямаше как да бъде предвиден. Моята страна, Германия, прави а, е, големи разходи и ще нарасне дълга за Люксембург. А, а, има 22% експлицитен е, дълг. Също е положението и в Холандия. Комисията с доклада за фискалната устойчивост стига до подобни изводи. И на този фон питам дали с оглед на това обезпокоително според мен развитие на дълговете в отлич, при отличниците, така да се каже, не трябва да се вземат мерки във връзка с демографското развитие. Дали не трябва да се проведат реформи на пенсионната система или пък да се осигурят допълнителни финансови буфери? Госпожа Родригес от социалистите. Uh, Бях докладчик uh, по обзора миналата година. Има положително взаимодействие между препоръките от парламента и новия пакет на растежа. Щом се отнася до смесицата или микса от политики, що говорим, като говорим за реформите, Нека обаче се фокусирам върху еврозоната. Искаме истинска дискусия за фискалната позиция и това е напредък. Това означава, и еврогрупата го призна, че еврозоната се припознава като економически субект. Затова ще задам следния въпрос. Ние сме економически субект. Трябва да организираме и друга дискусия за това как може отново да имаме един добър цикъл в еврозоната, да имаме напредък и по фискалните цели, и по економическите цели, и по социалните цели. Мятам, че това е възможно, ако се съсредоточим върху конверсия, възможности за инвестиции, намаляване на социалното неравенство, устойчиво търсене, по-висок растеж в еврозоната, и по-добра фискална консолидация. Това са елементите на положителния цикъл. Има условия това да се случи, обаче условието е държавите членки да имат възможност да инвестират, средствата за да инвестират. А те нямат средства. Благодаря. Заместник председател Домбровски, заповядайте. Uh, uh, so, question... Във връзка с въпроса за скрития дълг, свързан с демографското развитие. Да, наистина това е нещо, което трябва да вземем предвид, особено заради устойчивостта на нашата пенсионна система и система за здравоопазване. Ние вече е, обръщаме внимание на този проблем в Европейския семестър с препоръките по държави, например, е, свързвайки е, пенсиите с продължителността на живота и са реформите за подобряване на дългосрочната устойчивост на нашите системи. Така че ние на практика взимаме предвид а, този а, проблем. Да, това наистина е много сериозен проблем и ние също сме загрижени. Е, необходими, е, необходима е подготовка от рано. Във връзка с въпрос, е, свързан с препоръките за еврозоната и приоритетите за съответствие и изближаване за намаляване на социалното неравенство, това, което казахте, изцяло съответства с основните проблеми, идентифицирани от комисията. този въпрос е, се третира от европейския семестър. това е част от завършване на економическия паричен съюз. Инвестициите са нещо, което със сигурност ние сме превърнали в приоритет, откакто нашата комисия получи своя мандат. Намаляването на социалното неравенство е нещо, на което ще обърнем повече внимание през тази година на европейския семестър и това ще бъде отразено в годишния обзор на растежа. Благодаря, комисар Тайсън. Благодаря, Госпожо председател, няколко думи за а, младежката инициатива. Господин Ленърц попита. Ня... Преди няколко дни ни казахме, че трябва да направим повече за младите хора, тъй като това е изоставено поколение, много повече отколкото предишното. Инициативата за младежка заетост дава резултати, защото младежката безработица намаля. А, и тъй като говорим за структурни реформи, резултатите първо ще ги виждаме, а, но трябва да се направят още инвестиции за това. А, в следващия бюджет е, ние предлагаме 1 милиард евро да бъдат добавени към инициативата за младежка заетост. А, и така страните с висока безработица ще може да има достатъчно финансова подкрепа. А, отделно работим и за обучението и образованието. А, предлагаме мерки за техническо и професионално образование от, по модела на дуалното образование, за да може младите хора да работят и също така да се движат. За това се грижат програмите Еразъм плюс предвиждаме младите хора да могат да се възползват от тези програми за по-продължителен период. За момента се предвиждат 6 месеца годишно. Що се отнася до солидарността, това също е част от нашето предложение, което представихме тази седмица. А, има една а, доброволна компонента, една професионална компонента и това ще мотивира младите хора да се обучават и в чужбина. Това ще даде на младите хора и повече възможности за в бъдеще, защото много от младите хора не са имали възможност да натрупат първоначален професионален опит. И в доброволната компонента младите хора ще могат да изучават езици, да освояват умения, които са им необходими, за да упражняват дадена професия. Социалните умения не са нещо, което човек изучава в училище или в университета, а са а, необходими. Що се отнася до пенсиите, колегите вече казаха, трябва да разработим повече втория и третия стълб и да инвестираме в разработката на втория стълб, за да може колкото може повече хора да се възползват. Благодаря, господин Московиси. По въпроса на госпожа Родригес. Г20 или който и е да било международна организация или каквото си помислите като организация, счита растеж за много бав, слаб, съвсем леко економическо е възстановяването. С това трябва да се използват всички възможности, за да се способства за по-добро економическо развитие. Много от такива а, има, а, които не са достатъчно използвани. Плана Юнкер за инвестиции беше а, а, продължен, разширен, а, засилен с настоящата а, реформа а, с допълнителните 500 милиона а, и а, тук също имаме и бюджетната политика. Какво констатираме? Имаме ефективна консолидация а, на а, бюджета, което води до, допъл... до добри резултати 5,2%. И това, което ни кара да мислим, че ако максимизираме растежа на Европейския съюз, ще имаме една много по-положителна, окрупнена бюджетна позиция. И а, е, именно а, е, на това а, е, всъщност държи комисията, но най-много държи да има реални дебати и а, да има бюджетен стимул, който е за всички. И така да могат да се абсорбират дисбалансите или отклоненията, които може да съществуват и а, именно по този начин да се осигури реална конвергенция на а, бюджет на Европейския съюз. По този начин трябва да се валидира подхода, а, остава и да се потвърдят а, а, препоръките, а, но а, с. А, пресконференцията, която а, беше а, планирана и за еврозоната препоръките, а, смятам, че а, предстои един нов етап, който ще а, ни подпомогне в посока на растежа. Ако позволите да дадем още една минута на госпожа Моран Шартие по въпроса за Европейския социален фонд. Мерси Изключително много ви благодаря, госпожо председател, и много се извинявам на нашите комисари за това, че ни задържаха в заседанието на Бюрото на Европейския парламент. За това не бяхме тук. Не, че ни липсва интерес. Искам да се върна за споделената готовност да се борим с социалното неравенство, с работа, с пазар на труда. Днес от една страна трябва да се погрижим за младите, които завършват и се присъединяват към трудовия пазар, но в същото време трябва да обхванем по-язвимите, като например жените, които често излизат от този пазар и в същото време по-бързо да отговорим и на нужда нуждите на предприятията. Няма ли това да ни накара да а, променим дори а, идеята а, за а, образование на държавите членки. Не трябва ли днес а, да активираме много по-силно признаването на а, на уменията, които да позволят много по-бърза интеграция, по-сериозна, по-реална мобилност и обогатяване на реалните учебни програми. И така да се обхванат и уменията, които се придобиват извън учебните програми. И към госпожа Тайсън, доброволците и корпуса за солидарност. Там се трупват реални умения и опит. Трябва, не трябва ли те да се признаят в рамките на дървото на умения, както и жените често те много силно а, се ангажират в различни други области и с припознаването на тези а, умения те могат много по-успешно да бъдат интегрирани обратно в, тъп, в пазара на труда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много за въпросите и отговорите. Благодаря на комисията, на заместник председателя Домбровски, на комисар Тайс и на комисар Московиси. Беше интересен дебат. Нямаше горещи новини, но фактите бяха ясни. Благодаря на всички.